председател. Мадам... Поискахте думата, госпожо. Моля, включете се и микрофона. Имам процедурно предложение. Ние подготвяме с колеги и искаме да се включи нова точка в дневния ред Подчертавам този въпрос, тъй като в момента научихме, че властите на Норвегия са отнели е, детето на една е, чехкиня, която е майката, и детето е дадено за осиновяване от норвежко семейство. Ние е, Възразяваме срещу това, че тук в Европейския парламент не можем да направим нищо, за да защитим правата на детето в Европейския съюз. За това ви моля да подкрепите, колеги, устен въпрос към Европейската комисия за следващото пленарно заседание. Благодаря за подкрепата ви. Да, зная, че тази тема е важна, но трябва първо да се разгледа въпроса от председателския съвет, преди да се реши дали се включи в дневния ред или не. Благодаря, че повдигнахте този въпрос. Вчерашният протокол, ако нямате към него никакви възражения, се счита, че той е прият. Няма възражения. В такъв случай е прият. Сега преминаваме към въпроса с искане за установ говорокомизия.